Il Presidente. Председателят. La seduta Подновяваме сесията. Протоколите от вчерашното заседание вече са разпространени. Имате ли някакви забележки по тях? Не. В такъв случай считаме, че протоколите са прияти. Сега ще разгледаме представянето на програмата на дейности на румънското председателство с изявление на съвета и на комисията. Давам думата за съвета на госпожа Данчила Domnule președinte al Господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент, дами и господа, за мен е чест, че присъствам днес качеството ми на министър-председател на Румъния. Ние поехме председателството на Европейския съюз от Австрия. Сега искам да се възползвам от възможността, за да изразя своята благодарност към австрийското председателство. времено искам да благодаря на Финландия и на Харватия, които са част от тройката председателства. Ние работим много тясно с тях, за да подготвим съвместната ни балансирана работна програма за следващите 18 месеца. Сега ще ви представя приоритетите на румънското председателство на съвета на Европейския съюз и нашата визия за бъдещето на Европейския съюз. Дами и господа, Европа винаги е съумявала да преодолее пречки, да се обновява след трудни исторически моменти. Европейският проект в сегашната му форма е формиран от множество кризи, които е преживяла Европа. И днес, още веднъж, ние се намираме в много труден момент, що се оказва до европейския проект. Както знаете обаче, всяка подобна ситуация може да бъде овладяна, може да бъде превърната в възможност, в, ново, в ново начало – ето защо бих искала да кажа, че моята визия за румънското председателство за следващите 6 месеца не е нещо, което за мен е просто задължение. Имаме повече от 500 милиона европейски граждани, които търсят от нас отговор за бъдещето на Европа. И аз вярвам, че за нас е много важно да покажем, на гражданите на Европейския съюз, че институциите на съюза работят за тях и най-вече, че те са в състояние да водят до резултати, които променят живота на хората и надеждата им за бъдещето. Зная, че първата стъпка в председателството ни ще е сложна, когато става дума за вземане на решения, и за това аз разчитам на вашата подкрепа, за да можем колкото е възможно по-бързо да финализираме максимален брой законодателни досиета, които стоят на дневен ред и да отговорим на предизвикателствата, които съществуват на европейско ниво. Визията на румънското председателство е структурирана около идеите за сближаване като европейска ценност, която е в основата на всички измерения, политическото измерение, единството между държавите членки, сближаването както социално, така и териториално, намаляването на разликите в развитието между държавите членки и между различните региони, също и социално сближаване, нещо много важно, що се отнася до защита на четирите свободи на вътрешния пазар. Тази идея за сближаване е хоризонтална по своя характер, обхваща тематичните приоритети на нашето председателство, които обхващат четири основни области. Първо, Европа на сближаването, по-сигурна Европа, Европа като силен европейски фактор, световен фактор и Европа на общите ценности. Европа на сближаването е първия стълб на действие от страна на председателството на Румъния. И тук ние се стремим да стимулираме економическия растеж, социалното развитие, да намалим разликите, които съществуват, да подобрим конкурентоспособността, свързаността и устойчивостта. Вътрешният пазар е един от най-големите успехи на Европейския съюз. Той е в основата на нашия проект и като такъв той е сред една от целите на Европейското председателство да се стимулира законодателния дневен ред, свързан с вътрешния пазар, да се дефинират структурите, рамките, така че този пазар да функционира плавно. Освен това, трябва да укрепим научните и технологически бази, върху които почива индустрията, като стимулираме конкурентоспособността в международен план. Същевременно ние ще можем да генерираме економически растеж, нови работни места. Ще продължим да насърчаваме цифровизацията. Това включва в сферата на европейската и европейската индустрия. Предходните председателства също обръщаха внимание на този въпрос естонското и австрийските председателства в частност и ние поемаме сега штафетата и продължаваме да работим също толкова целенасочено по този въпрос. Освен това, искам да се подобри свързаността между изтока и запада, севера и юга, което ще улесни всякакъв вид връзки. Освен това, да се подобри оперативната съвместимост и економическата конкурентоспособност на Европейския съюз, е, стандарта на живот в е, по-слабо развити сфери. Аз вече споменах нуждата от дългосрочни политики, що се отнася до промишлеността, но също толкова важно е да се регламентира и енергийния съюз. Тези два аспекта – ще заемат съществена част от работата на председателството. Що се отнася до втория стълб на председателството, е именно една по-сигурна Европа. Ние сме правени пред предизвикателства пред сигурността, които застрашават сигурността на гражданите ни. Европейският съюз сега е изправен пред множество различни рискове и заплахи, които могат да подкопаят ценностите ни – и социалният просперитет в нашето открито общество. В един свят на ускорена цифровизация трябва да постигнем повече напредък за закрила на гражданите в виртуалното пространство. Освен това, трябва да консолидираме устойчивостта на Европейския съюз по отношение на кибератаки. Киберсигурността и сигурността изобщо ще бъдат императив за нас, за всеки един от проектите, свързани с информационното общество, които се реализират. Друг важен аспект, свързан с сигурността, на който гледаме сериозно, се отнася до преговорите и финализиране на дейността по едно последователно управление на миграционните потоки и укрепването на външните граници на Съюза, както и намеси при спешни случаи, борба срещу тероризма, защита на границите в виртуалното пространство, увеличаване на мандата на службата на европейския прокурор, както и укрепване на съдебното сътрудничество в областта на гражданското и наказателно право. Ние искаме да допринесем за намиране на жизнеспособни решения в тези сфери, които са свързани с миграцията. Искаме да насърчим сътрудничеството между държавите на происход и държавите на транзит, както и да се справим с проблема с трафика на хора. Третият стълб, който предлагаме за румънското председателство е следният Европа Ския съюз като един силен глобален играч. Тук нашият акцент се поставя върху общ ангажимент, една глобална стратегия за външна политика и сигурност за Европейския съюз. Когато говорим за политиката на сигурност, ние ще работим за укрепване на отбранителната ни способност капацитета за гарантиране на сигурността на Европейския съюз, като работим по различни инициативи съвместно и с НАТО. Същевременно трябва да обърнем внимание на най-близките ни съседи, което означава да постигнем напредък по политиката на разширяване на Съюза. Тази година отбелязваме десетата годишнина от създаването на източното партньорство. И това е ключов момент. Ние ще обърнем особено внимание на Западните Балкани. Освен това ще подкрепим ангажимента на Европейския съюз на международно равнище. Имам предвид отстояване на търговските интереси, модернизиране на многостранната търговска система, както и разширяване на споразуменията за сътрудничество в областта на търговията и тези за свободна търговия. Четвъртият стълб е Европа на общите ценности. Това означава да стимулираме кохезионната политика в Европейския съюз. Ето защо ние ще работим много усърдно, за да насърчим онези ценности и принципи, които ни обединяват. Освен това ще работим твърдо, за да разрешим редица проблеми, пред които все още сме изправени в Европейския съюз, като расизъм, нетолерантност, ксенофобия, популизъм, антисемитизъм или език на омразата. Освен това, искаме един по-демократичен съюз. За това ние ще работим за създаване на равни възможности. Бихме искали това да обхване всички държави членки, всички граждани. Затова е толкова важно за нас да спечелим доверието на гражданите ни, за да имат те вяра в европейския проект. Аз представлявам европейските граждани в качеството ми на министър-председател на страната. Те са силно привързани към Европейския съюз. Въпреки това обаче счита, че не са равноправно третирани, особено що се отнася до критиките, на които е подложена страната ни по някои въпроси, които в други държави се считат за естествени явления. В резултат се прилагат по-строги изисквания спрямо румънците в сравнение с други страни. Затова румънските граждани чувстват това неравенство. Тяхната страна е изключена все още от шенгенското пространство. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на председателя Юнкер, на президента Таяни за подкрепата, която те заявиха за присъединяването ни към шенгенското пространство. Исках да приведа тези примери от моята страна, за да се знае, че всяко решение, което се взема на европейско равнище по отношение на дадена държава членка, в крайна сметка трябва да отчита ефекта, който имат върху хората по места и как това се отразява на доверието на тези хора към Европейския съюз. Тоест, когато вземаме решение, ние винаги трябва много внимателно да мислим за гражданите ни у дома, в държавите членки, които са засегнати от тези решения. Ето защо ние трябва да примахнем всякакъв вид не равноправно третиране, за да може да се стимулират общите ценности на Съюза. Образованието и културата са ключови за бъдещето на Европа, както от индивидуална гледна точка за всеки европейски гражданин, както и по отношение на консолидирането на европейския проект като цяло. Освен това е много важно за нас да намерим решения които ще дефинират и определят участието на младите хора, за да бъдат приобщени те към една силна Европа в бъдеще, която почива на общи ценности. Дами и господа, ние внимателно ще следим решението, което ще се вземе от Британския парламент. Разбира се, Брекзит ще бъде ключов елемент а, а, по време на румънското председателство. Ние ще се върнем на този исторически момент за Европейския съюз. Но трябва да се извлечем полки от създалата се ситуация. През май нашата демокрация, трансграничната ни демокрация, ще доведе до избор на нов Европейски парламент. Мисля, че е важно да помислим за всичко в този предизборен контекст. Важно е ние да стимулираме развитието на един Европейския съюз, който е по-силно фокусиран върху основополагащите си принципи и който е вдъхновен от общите ни европейски амбиции. Една Европа на единството, Европа, която изпълнява ангажиментите поети към гражданите си и в световен мащаб. Аз вярвам в Европа, която е по-европейска, която набляга на общоевропейските ценности, която вдъхновява гражданите, кара ги да се чувстват горди от това, че са част от европейското пространство. Една единна и силна Европа в политическо, в економическо, в социално изражение е най-доброто възможно решение за бъдещето на европейския проект. Благодаря ви много за вниманието. Сега давам думата на заместник председател на Европейската комисия, господин Ансип. Благодаря ви, господин председател, почитаеми министр-председател и евродепутати. От името на председателя Юнкер, аз се радвам, че съм тук в началото на това първо историческо председателство на Румъния. Румъния, подобно на моята родина Естония и много други в Европа, отпразнува 100 годишнината си миналата година. Това бе време за всички ни за да си припомним миналото, да помислим колко много сме постигнали. Румъния наистина постигна много. Сега тя заема своето заслужено място в сърцето на Европа. Няма по-добър символ за постигнатия напредък от председателството. През следващите 6 месеца Румъния ще председателства съвета на министрите в един важен момент за нашия съюз. Бях в Букуреш миналата седмица заедно с всички мои колеги от Европейската комисия, за да видя от първа ръка нивото на подготовка, също така и ентусиазма, който бе показан. С председателството обаче винаги идва и по-голяма отговорност. Особено когато сме свидетели на големи промени. Както председателят Юнкер е казвал многократно, Европейската комисия на ваше разположение е готова да ви подкрепи във всеки един момент. Ще работим заедно с всички институции, заинтересовани страни, за да гарантираме, че следващите 6 месеца ще са градивни, успешни и ще бъдат един допълнителен фактор за солидарност и обединение. Вие можете да разчитате на нас, но и ние можем да разчитаме на вас, разчитаме на вашето лидерство, разчитаме на постигането на стабилност и изграждане на мостове и консенсус в Европа и у дома. Казвам това, защото всяко успешно председателство зависи най-напред от националното единство и политическия консенсус. Обединен фронт у дома означава, че ще имаме една обединена Европа за постигане на напредък. Румъния знае много по-добре от много други колко е важно единството. Същност Румъния бе страна, която заработи в унисон за постигане на всички критерии за присъединяване към Европейския съюз. Тук не ставаше дума за формално отбелязване на постигнатото. Бяха взети предвид реалните резултати и укрепване на младата демокрация в един съюз на солидарността и споделени ценности. Тези ценности като свободата, демокрацията, върховенството на закона позволиха на страната да върви напред. Това са всъщност ценностите, с които не могат да бъдат правени компромиси никъде в Европа. Всички трябва да покажем, че през следващите 6 месеца и след тях зачитаме това. Започнах като казах, че председателството влече след себе си голяма отговорност за всички европейци. Задачата на Румъния е да изпълни тези обещания. 242 са предложенията внесени от комисията, които те първа трябва да бъдат договарени от съзаконодателите. Времето, с което разполагаме за това е много кратко и следва да постигнем възможно най-много, най-много тук в този парламент до април месец, когато ще започне кампанията за изборите. Тези 242 предложения са свързани с същински въпроси, като Брексит, миграция и също така разпоредбите за убежището. Седем от 30-те предложения за единия пазар все още не са договорени. Те обхващат въпроси, които биха променили значително живота на европейците. Става дума за това да е по-лесно да се осъществява търговия онлайн, да се гарантира, че имаме право за неприкосновенност на личните данни и да бъдем защитени от кибератаки. Става дума правилата да са съобразени с 21 век. Залога е голям в цифровия свят това е особено валидно, особено когато говорим за напредък по следващия бюджет на Съюза. Тук не става дума само за цифри и десетични точки. Трябва да решим, що за съюз искаме да имаме бъдеще. Става дума за нашето бъдеще, изразено в цифри. Дебатът за бюджета – всъщност следва да покаже, че нашия съюз е готов да поеме съдбата си в собствените си ръце. Когато ръководителите ще се срещнат на 9 май в Сибил, ние трябва да покажем, че европейците имат визия за бъдещето, за една по-силна, по-единна и по-суверенна Европа. Това би било най-доброто послание, което можем да отправим към европейците, които ще се изправят пред избирателните урни само след няколко седмици. Има такива, които ще гласуват за първи път. Независимо дали са на изток или на запад, на север или на юг, тези млади хора имат много общо. Те очакват надежа, по-светло, по-сигурно бъдеще. Те очакват да видят един съюз, който обединява изток, запад и хора от различни части на Европа. Трябва да достигнем до тях и да им покажем, че съюзът наистина ще изпълни обещаното. Това е задачата на това румънско председателство. И ние всички заставаме зад вас, за да стане то реалност. Благодаря ви много. Благодаря много, господин заместник-председател на Европейската комисия. Сега ще изслушаме изказвания на политическите групи господин Столоян от НП. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо премьер-министр, тук в Европейския парламент. Председателството на съвета на Европейския съюз днес е във ваши ръце. Вашата страна поема кормилото, е, Обещаваме широка подкрепа и ви желаем успех. Предстои обсъждане на много важни теми миграция, мобилност, над 40 доклада посветени на многогодишната финансова рамка 2021-2027 година и много други теми. Тук това са преговори, които ще очертаят бъдещето на Европейския съюз за едните години. Госпожо министр-председател, известно е, че в правителството ви има млади министри, нови министри без особен опит в преговорите. Моля ви, призовете ги да се вслушат в съветите на експерти, запознати с досиетата, които са на дневен ред. Напълно основателна е вашата загриженост, както казаното от вас, че държави, да, не бива да има държави членки, които да бъдат изтласквани в периферията. Румъния не е член на шенгенското пространство, нито на еврозоната. В този смисъл нашата страна все още не е напълно интегрирана. Председателството на съвета на Европейския съюз показва, че България е подготвена за присъединяване към шенгенското пространство, но това не е достатъчно. Вие в качеството си на премьер носите отговорност пред цялата държава, пред румънските фирми, трябва да разговаряте възможно най-скоро с министър-председателите на Франция и Нидерландия, с канцлера на Германия и Австрия, за да се подготви присъединяването и ви към шенгенското пространство в Нидерландия ще трябва да говорите и пред парламента. Без обаче обаче подкрепата на румънския парламент, защото там вие не се ползвате особено до, с особено доверие. Говорите за план за действие към присъ... за присъединяване към еврозоната. Годината 2018 приключи, планът още не е готов. Пожелавам ви успех на председателството и изпълнете тези свои задължения. Председателят от името на социалистите и демократите господин Удо Булман. Уважаема министър-председател, скъпа Орика, добре дошла в Европейския парламент. Поздравления за старта на това първо румънско председателство на съвета. Ние сме наясно с личния ви ангажимент към Европейския съюз, като бивш наш колега. Ние добре знаем, че вие сте твърд европеец и това е добра основа за сътрудничество с вашето председателство, като се имат предвид задачите, които очертахте, които предстоят и предвид на сериозното положение в много сфери на политиката. Аз се слушах Речта ви с голямо внимание. Да, права сте, че регионалното сближаване е хоризонтален, важен въпрос. Вие смятате да организирате нов, нова европейска конвергенция и всичко това е в голямо съзвучие с това, което имаме предвид и ние. Виждаме колко е сериозно положението в Лондон колко много трябва да бъде свършено. Решението ще се бъде взето тази вечер. Ситуацията на финансовите пазари, данъчните въпроси, всичко това са въпроси, които трябва да се решават. Освен това, трябва да разрешим и миграционния въпрос, който е един от най-сериозните. И тук позволете ми да ви изразя подхвал за това, че вие решихте да се присъедините по време на коледните празници към онези, които искат да помогнат в Средиземноморието в за спасяване на човешкия живот, а не да се правят, че не виждат какво се случва. Позволете ми обаче да обърна внимание също така, че има и проблеми, за които трябва да говорим. Да, наистина има въпроси, които ни тревожат. Много неща в съдебната система в Румъния трябва да се променят. Корупцията трябва да се пребори ако в съвременна Европа се окаже, че тайните служби влияят върху прокуратурата и съдебната система, това е неприемливо за нас, госпожи и господа. Поставям въпроса тук, но би трябвало да си поговорим много сериозно с вашия президент, който отговаря за тайните служби в този смисъл, ще се съглася с комисията. Единството е хубаво нещо, но нека бъдем откровенни и си казваме нещата в очите. Ако във вашата страна се, се говори зад гърба на хората. не, не смятам, че това е редно. А ако във вашата страна има хора пострадали от съдебната система, това трябва да бъде изяснено. Но нека не говорим за обща амнистия. Моля, не го правете. Създадете обаче принципите на правовата държава там, където е необходимо. Зная, че го искате, затова искам да ви окоръжа. Сторете го, това ще бъде от полза за вашето председателство, за вас лично и за цяла Европа. Тя ще застане зад вас. Правовата държава е достояние на Европа в защита на хората, гаранция за свободите, край на произвола. Ние като социал-демократи сме се създали в борбата с тези за това. Е, но правовата държава а, не е боздоган, с който да се наказват политически противници и трябва да бъде обект на всеобщо уважение от всички политически страни. Госпожо премьер, вие сте смела жена, зная го. И вашата воля за реформи може да послужи като прекрасен повод за чудесно сътрудничество през следващите 6 месеца. Защото има едни много знайковци, особено нашите съперници от НП на тях ще кажа следното. Ако днес има държава, в която се затварят университети, което не се е случвало от времето на фашизма, където няма свобода на мненията, гледайте тези случаи, разгледайте просто, защото нямате смелост да кажете в очите на господин Орбан как стоят нещата. Не си точете зъбите на гърба на започващото румънско председателство. Просто искам да го кажа, за защото смятам, че си дължим взаимна откровенност. A nome del gruppo dei conservatori la parola onorevole Stevens. От името на ЕКР Хелга Стивенс. Господин председател, колеги, госпожо министър-председател, най-напред добре дошли на румънското председателство. Шест месеца не е много дълъг период от време за преговори, затова е изключително важно всички да вървим в една посока, да работим заедно с двете предстоящи председателства. А що се отнася до румънското председателство, Ключов приоритет ще бъде Европейския съюз, който за първи път от 2018 година поставя на преден план въпроса за разширяването. Има шест държави в Западните Балкани, които биха искали да се присъединят към 2023 година. Но Европейския съюз най-напред трябва да сложи вред собствения си дом. Тук имам предвид Брексит и разочарованието на европейските граждани от а, миграционната политика, която залага на отворените граници. Приоритет ще е да се противодейства на незаконната миграция интеграция. Преминаването към австрийския модел за слагане на край на нелегалното влизане в Европейския съюз. Смятам, че това ще бъде отразено и в преговорите по отношение на правото за убежището. Благодаря ви. За Алде давам думата на Верховстат. Благодаря. Госпожо министър-председател, вашата страна поема председателството на съвета в много критичен момент. Предстоят европейски избори. Аз съм направил един кратък списък. Пакета мобилност, завършване на банковия съюз, финализирането на Дъблинската система, многогодишната финансова рамка, където трябва да се постигне съгласие, две процедури по член 7 срещу полското правителство и един задействан срещу Унгария. Така че имате много неща, които трябва да се свършват. Надявам се обаче вашата страна да не се превърне в трети случай на задействане на член 7, тъй като трябва да ви кажа, че впечатлението ми е, че вие не сте чак толкова далече от този момент към сегашна дата, като продължавате да игнорирате становищата на Венецианската комисия по някои от законодателните досиета, които се обсъждат в румънския парламент. Когато бяхме с колеги в Букурещ неотдавна, срещнах се с господин Драгне, който е лидер на вашата партия. Той защити тези законодателни досиета, каза, че върховенството на закона е въпрос на субсидиарност. Трябва да ви кажа, че има много неща в Европейския съюз, които са въпрос на субсидиарност, но това не въжи за върховенството на закона. Това не е въпрос на субсидиарност в Европейския съюз. И освен това трябва да повторя това, което казах и тогава. Срещна се с господин Торичано и той ми обеща, че вашето правителство, двете партии от мнозинството ще променят тези предложения, за да се съобразят с изискванията на Венецианската комисия. Освен това, той се съгласи с мен, че Венецианската комисия ще излезе с второ становище, след като бъдат въведени промените в предложенията, те ще бъдат върнати отново в Венецианската комисия за възстановяване на независимостта на съдебната система, за промяна на наказателния кодекс, на а, процесуалния кодекс и други. Трябва да заявя ясно, че след срещата ни участва и господин Булман в срещата ни в Букарещ. Нито едно от тези предложения обаче обещания не бяха изпълнени. Вашето правителство и вашата партия продължава да следва лошите практики на други правителства, като тези на орбани Качински. В печата чета, че имате план да одобрите закон, да дадете амнистия по случаи на корупция. Вярно ли е това? Тоест, големите риби да останат извън съда. Нека да ви кажа нещо съвсем простичко в този дебат. Ако това бъде потвърдено, моята група поне, цялото либерално семейство няма да а, участва в изборите с а, партньори. Вие трябва да сте с онези, които се боят срещу корупцията, а, за изчистване на страната и за справяне с остатъците от тайните служби. Това не е критика към вашата страна или към, евро... към румънските граждани. Това е критика към някои практики, които се следват от политическото ви мнозинство в момента, което също а, могат а, да са обект на критичност. През 2001 а, получих званието на почетен гражданин на а, Румъния, защото отстоявах интересите на Румъния по договора от Ница, защото всички искаха да премахнат правата на гласуване на Румъния като източноевропейска страна, което беше ясен пример на дискриминация. И тогава аз исках те да имат същите права на гласуване аз също бях за влизането на страната в еврозоната, в шенгенското пространство. Така че бъдете истински министър-председател на вашата страна, служете край на миналото и го направете без компромиси. Благодаря ви. От името на зелените, госпожа Келер. Добре дошла, госпожо министър-председател, на добър час на вашето председателство. Председателството е време една страна да разкрие своите възможности, да изграе на хоризонта, да постигне напредък и да впечатли всички. Това ще бъде вашата задача и това е изключително важна задача в междуинституционалното отношение. Но председателството е време, когато държавата излиза на преден план, а от един поглед върху румънското правителство буди тревога. Е, Румъния има дълга история в борба с диктатура за човешки права и свободи. Румъния се присъедини към Европейския съюз и отбеляза сериозен напредък, особено борба с корупцията. Но и това са постижения, с която както румънския народ, така и всички ние имаме всички основания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 гордеем. А днес хиляди румънци са на улиците и демонстрират е, за права и добро управление. Проблема е, че никой не ги чува. Вземат се решения в обрачна посока и предлаганите законодателни промени всъщност законяват корупцията и ограничават правата на протеста. Но едно председателство трябва да служи за пример пример. Трябва да се ползва с високо доверие. Все още имате време да постигнете това, но времето тече. Е, е, предстоят ви бурни дни, Брексит, да или не, европейски избори. И е много хубаво, че вие имате среща на върха през май във вашата страна, но там ще трябва да засегнете и от най-болелите въпроси в Европа. Климатични промени, преход към а, екологична економика, социални права, които да са дела, Некрасиви думи и върховенството на закона в няколко държави членки. Желая ви на добър час с всички тези задачи. Надяваме се, че ще ни изненадате приятно. Благодаря. E От групата за зелените господин Силикиотис. Благодаря, господин председател. Госпожо министър-председател, добре дошли в Европейския парламент. Румънското председателство ще трябва да реагира на огромните предизвикателства на економическата и финансова криза, да се пребори с безработ... безработицата, особено младежката и общото обедняване на населението. Неодавна провидяхме статистиките за 17 и 18 година. Оказва се, че все всеки седми пенсионер в Европейския съюз живее под границата на бедността. И разбира се, това подрива доверието в Европейския съюз. Европейския съюз и вашето председателство не може да иска доверие от гражданите при предстоящите избори, ако не покаже, е, че е в състояние да се пребори с катастрофалните последици от неолиберализма и капитализма. Това изисква логика и а, криворазбрана дисциплина при бюджетните планове. Това буди тревожи на гражданите и по за това прогресивните сили в Европейския парламент искат повече социална политика, повече социален диалог трябва да имаме основен стълб в социалната област като стожер на обществото. Днес до днес чуваме само празни думи, празни обещания, които не постигат нищо на практика. Необходими са инвестиции в реалната економика, да постигнем сближаване там, за да има благоденствие за хората. Това са целите за многогодишната финансова рамка. Те трябва трябва да са водещи нейни принципи. Това е важен приоритет за вашето председателство. Трябва да се помисли за това да има нови качествени работни места в борба с безработицата. Държавите членки, освен това, трябва да бъдат призовани за хуманитарни действия в условия на кризата, не да изграждат една нова европейска крепост. И накратко за Турция. Европа трябва да помисли за подобряване на отношенията с Турция, която обаче не бива да посяга на суверенитет на други държави. Сега господин Паксас. Благодаря, господин председателю. Госпожо министър-председател, за да има растеж в Европейския съюз, защита на общите ни ценности. Ето това са темите, които обсъждаме от дълги години, но нямаше предприяти ответни мерки. Бихте ли се съгласили, госпожо министър-председател, че днес най-важното е да намерим отговор на два въпроса? Най-напред. Защо често въпросите за единен Европейски съюз се подменят от проблеми с разединението. И на второ място, заще над 80 милиона граждани на Обединеното кралство гласуваха за Брексит. Какво можем да направим е, така, защото германците и другите да не се почувстват по същия начин? Всички тези въпроси няма да намерят отговор чрез програми за растеж или други програми. Европейският съюз трябва да се промени. Господин Майер има думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо премьер, до сега отбелязвам два важни момента в този дебат. Едно социалистическо правителство, което е, обръща внимание на граничната охрана, имиграцията, за което ви поздравявам. И господин, и господин Булман, който минава в контраатака. Не е ново, но е, все пак е исторически момент за нас. Вие поемате штафетата от Австрия, с която е, свърши сериозна работа и за това ви желая на добър час. Избрали сте нелека програма, е, знаем за какво става. И аз уважавам Румъния и страната и нейния народ, но се питам дали вашето председателство ще бъде успешно. Питам се дали вашето правителство е достатъчно стабилно. Вие оглавявате вече трето правителство през този избирателен период. Не губете, не пилейте сили в боричкания за властта. Във връзка връзка с корупцията ще трябва да се помисли и поработи още. Ще дадем, ще изработим своето мнение най- е, в края. Сега господин Иван. Благодаря, господин председател. В е, отличие от е, много от тези, които изразиха критики или бяха провокативни, аз искам да пожелая успех на това председателство. Обеден съм, че румънското председателство ще бъде успешно, тъй като ние искаме това да е така. Европейският съюз преминава през много трудни времена в момента и са ни необходими гаранции за това, че всичко, което кажем, ще се реализира на практика. Имате моята пълна подкрепа. За мен има две основни важни теми. Първо, три четвърти от държавите членки в Европейския съюз по-настоящем са изправени пред явлението на съвремени форми на робство, лишени са от права, не знаят какви са точно правата, от които могат да се ползват. И не става дума само за румънци, говорим за три четвърти от населението. Повече от 170 хиляди румънски граждани живеят в Германия, които са обект на съвременни форми на робство. Вторият проблем е кохезията. Имаме нужда от финансиране, но преките и косвените разходи на корупцията в Европейския съюз възлизат на около 3, на 1 трилион и разбира се, върху Румъния влияят преките и косвени разходи възлизащи на милиард годишно. Два милиарда е годишната загуба в Италия. 120 милиарда в Испания. Говорим за един трилион, които могат да се възстановят и би било полезно, ако успеем да ги възстановим. Добър ден на всички. Моля, спазвайте ограничението във времето. Госпожа Шуица, минута и 30